Европейския парламент. Сега преминаваме към гласуване доклада ВИОТ и мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Започваме с поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се тъй като мнозинство от 3 пети подкрепя. Сега преминаваме към следващия доклад, доклада КОХ. Заповядайте. Имате думата. Не работи моя апарат за гласуване. Техника, ако може да ми помогне. И тъй, гласуваме по доклада КОХ, името на човешкия живот, повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС, по именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Михайлова териториалните типологии. Комисия по регионално развитие. Изменение 1. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това първо четене е приключено. Доклада Меснер признаване на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване. Изменение 131. Моля, гласувайте по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. С това приключваме първо четене. Докладът се налова на тема сътрудничество между националните органи. Ще прочета заглавието и след това ще дам думата на колегата. Отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите. Госпожо Реда, вие поискахте думата от името на зелените. Благодаря, господин председател. Ще призова колегите да гласуват измененията по законодателния акт, за да може да се защитим срещу блокирането на веб страници и да гарантираме по-добра защита на потребителите. Докладчика иска ли да вземе думата по този въпрос? Не. Заповядайте, госпожо Сеналова. Благодаря ви. Аз съм против предложението като докладчик. Предлагам да гласуваме окончателното споразумение, което е плод на тристранните преговори. И тъй. Чухте предложението на госпожа Реда, кой е против, а, кой е за, извинете, против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате, ще проверим. Макар, че според мен Разликата беше очевидна и тъй. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Преминаваме нататък. Изменение 151 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това първо четене приключва. Сега преминаваме нататък. Доклада на Гарсия Перес прилагане на инструменти на политиката на сближаване за справяне с демографските промени. Госпожа Гарсия Перес поиска думата накратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Европа застарява. 80% от населението е на 20% от територията. Селските ни райони агонизират. Необходимо е да се борим срещу обезлюдяването и да го правим на европейско ниво. Искам да обърна внимание на това, което каза господин Корбин Мике вчера по време на нашия дебат по тази тема. Той каза, че вината е на жените за това, че са започнали да работят, вместо да седат вкъщи да си гледат децата. Това е обида за жените. Un insulto Това е обида за нас, жените, които сме решили да бъдем свободни и сами да решаваме дали да работим, дали искаме да останем у дома, дали искаме да сме майки. Ето защо призовавам бюрото на парламента да проучи случая и да види дали не трябва да наложи санкции за такова неприемливо поведение. Също така, Бих казала на този колега, че тези, които трябва да останат у дома си, са тези, които мразят жените и не могат да приемат това, че жените са свободни. Господин Горниц е поискал думата по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Аз искам да ви напомня, че правилника предвижда санкции за евродепутатите. Но господин Корбин Мике, не знам дали попада в тази хипотеза. Аз отдавна съм в Европейския парламент и е, виждам, е, че все по-често ставаме свидетели на такива неприемливи изказвания, които всъщност нарушават и работата на парламента. Все повече хора правят неприемливи изказвания, но все пак кой решава кое е приемливо и кое е неприемливо. Ако бюрото тръгне да налага санкции и да налага догми, мисля, че това е една наклонена плоскост. Така че аз не споделям не споделям и убежденията на господин Пучдемонт. Не искам Каталуния да е независима, но мисля, че трябва всеки да има право да каже това, което мисли. Κυρία Γκαρσία Πέρες, ως Προεδρεύων δεσμεύομαι να μεταφέρω και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Като председател, аз ще предам на председателя на Европейския парламент и на бюрото на Европейския парламент – вашето предложение, госпожо Перес, във връзка с господин Корвин Мике. Имам и допълнителна причина да го направя. Като заместник-председател аз отговарям за а, това двата пола да се ползват с защита. Господин Корвин Мике има, иска думата. Пане преводничонци... Е... Господин председател, Госпожа Гарсия Перес всъщност заяви нещо скандално, тъй като тя посяга на свободата на словото. Свободата на словото е крайгален камък на Европейския съюз и бюрото трябва да вземе отношение по този въпрос. И тъй гласуваме по текста по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Лудвиксън, план за действие относно финансовите услуги на Дребно. Поименно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. И сега преминаваме към обяснението на гласуването.